Okay, dann, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu unserer gemeinsamen. И така, дами и господа, искам да ви приветствам на нашата съвместна дискусия днес. Тук ще бъде госпожа Малмстрём и комисарият Хоган. Добре дошли на двамата комисари. Ще говорим за нещо много конкретно. Какви какво е въздействието върху земеделието от търговските преговори, търговските споразумения, които вече са сключени или ще се сключат в бъдеще, предвидени са за сключване. Пример, например, споразумението с САЩ, споразумението с Канада. Всички тези споразумения водят до множество последици, които са разнородни по своя характер. Търговията, която е регламентирана по подходящ начин, създава създава работни места, създава богатство. Има разнородни мнения по въпроса. Индустри... Хранително-вкусовата промишленост се концентрира върху процеси с силно измерение, свързано с износа. Можем да споменем млечния сектор, все по-нарастващ интерес има към износа на тези продукти. Интересите са наистина много значителни, много влиятелни. Тук трябва да се споменат и географските указания – ние сме един от най-големите износители на земеделски продукти, в това число млечните продукти. От друга страна има и последици, които не са толкова положителни. Какво имам предвид? Много често Имаме липса на ред в, при износа. Имаме трудности, пред които сме, се изправяме ежедневно. Така че аз съм много доволен, че компетентните комисари са тук с нас, за да се включат в този дебат. Тук може да прегледаме и начина по който ще процедираме днес. Ще говорят комисарите. един от двамата комисари ще започне, а сега ще дам думата на а, председателя на Агри. Proszę e,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 това, което се случва в селското стопанство в Европейския съюз, зависи не само от общата селско-стопанска политика, не само от бюджета, който му се отделя, но и от други външни фактори. Може би по някои въпроси ще ви прозвуча малко огорчен – но за мен нямаме достатъчно акцент в парламента и в комисията върху тези въпроси. Не виждаме а, достатъчно внимание да се обръща също така и в други комисии, които се занимават с външните фактори и външното влияние. Просто не се поставя достатъчно голяма. А, не се а, придава достатъчно голяма тежест на това, което се случва извън Европейския съюз, което се отразява на нашето селско стопанство. Аз лично много се вълнувам от това и съм възмутен от това. Често а, се боря срещу тази тенденция, защото за мен наистина външните фактори са изключително важни. Ето защо е много важно да обсъдим всички въпроси, свързани с търговски споразумения – и търговия, които оказват отражение върху селско-стопанския сектор. Цените не се определят тук в Европа. Те са фактор от всичко, което се случва по света. Често, докато се водят търговски преговори, не се обръща достатъчно внимание на селското стопанство за сметка на други сектори, например услугите или пък финансовия сектор. Именно за това, това наше заседание днес има историческо измерение. Защото ние представляваме както селско-стопанския сектор, така и хранително-преработвателната индустрия. Става дума за много широк спектър, в който не става дума единствено за търговия, но и за производство и селско стопанство като цяло. Тоест, говорим за изключително важен и мащабен играч – на пазара, чиято позиция се решава именно в тези търговски преговори. Те вече се провеждат на регионално ниво и не задължително да минават през посредничеството на Световната търговска организация. Именно тези регионални споразумения а, ще бъдат от изключително голямо значение за в бъдеще. За това трябва да вложим много усилия в опитите си да убедим комисията, че кумулативният ефект от тези търговски споразумения е изключително важен и трябва да бъде анализиран. Говорим за СЕТА, за ТПТИ, за споразуменията с Меркосур и бъдещите такива с Австралия и Нова Зеландия. Само така ще можем да получим представа за цялостната картинка и за заплахите, които а, дебнат европейското селско стопанство. Аз съм на мнение, че има такива и те са много сериозни. Радвам се, че всички сте тук и че а, откриваме това заседание. Искам да благодаря на Комисията по търговия, на председателя, на комисарите, които днес са с нас. Очакваме с нетърпение да чуем какво ще ни кажат те за ситуацията с селското стопанство в контекста на търговските споразумения. Всички знаем колко е важна продоволствената сигурност. Знаем също така, че целия свят, в целия свят селското стопанство се подкрепи по един или друг начин, доколкото това е по силите на всяка държава. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря. Кой ще говори първ от двамата комисари? Какво е решението? Госпожа Маунстрем започва. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря ви, че ми давате възможност да обсъдим въпроса в този формат. Често посещавам Комисията по търговия, но не толкова често Комисията по селско стопанство. Така че е чудесно да се срещнем и в този формат. Всички вие проявявате интерес към търговската политика и изготвяте становища по много въпроси, свързани с търговията. ТПТИ, споразумението с Тунис и така нататък. Знаем също така, че селскостопанския сектор е важен за европейската идентичност и европейския просперитет. И вие го потвърждавате. И господин Юнкер потвърди това в обращението си през септември. Европейската селскостопанска политика никога не се е свеждала само до економика. Тя винаги е включвала основните ценности на Европейския съюз, което отразява начина по който Европейския съюз кове търговската си политика днес. Разбира се, искаме отворен пазар, за да има економически възможности за европейските потребители, предприемачи Смятаме също така, че търговията трябва да бъде вписана в европейските ценности, като например закрила на селскостопанските райони. Трябва да има последователно с по-широката ни политика, като например тази по отношение на продоволствената сигурност. Всички споделяме една и съща изходна точка и смятам, че търговската ни политика е последователна с останалите ценности. Всички се целим към силен селскостопански сектор. Трябва да защитим нашите продукти в предизвикателството, свързани с отворения пазар. В днешно време трябва да намерим баланс между протекционизъм и а, отваряне към външния свят. Износ е изключително важен. Падането на бариерите, нарастването на търсенето извън границите ни също са от значение – Нуждаем се от положителен търговски баланс, като той наистина се подобри в сравнение с предишните години. Но 1,4 милиона работни места могат да бъдат създадени на нашия континент. Продоволствената сигурност създава много работни места у нас. 7% от е, износа на на селскостопански продукти се осъществява с държави извън Европейския съюз, което показва значението му. Изключително важно е всичко това да бъде отразено в търговските споразумения. Използваме тези споразумения, за да се справим с три типа пречки пред нашите износители. Първо, традиционните пречки за достъп до пазара, като например митата. Хората казват, че не са останали много мита, но такива има и те са значителна пречка за селскостопанските производители, когато изнасят. Новото проучване на търговските споразумения доказва това ясно. Европейския съюз изнася пшеница средно а, в 12 а, държави членки. 25% отиват към тези държави, 35% от говеждото месо отива за тези държави. И се опитваме да се справим с пречките. В случая с Канада, митата там са между 10 и 20%. Споразумението с Канада ще ни помогне да се отървем от 95% от митата за всички преработени селскостопански продукти, а ние сме конкурентоспособни в това отношение. Сиренето, което е една важна стока за Канада, по отношение на него също постигнахме важна договореност. Друг пример е споразумението ни с Виетнам. ще паднат митата по алкохолните напитки, вината, пилешкото месо, и така нататък. Споразумението с Япония в момента такът преговорите. Под 35% ще а, паднат митата за алкохолните напитки. Бихме искали да има доста подобрения в това отношение и по отношение на свинското месо, а, пастата, шоколада, и други сладки изделия. Even with partners like Mercosur, we have to keep... Същото и за Меркосур. Бихме искали да защитим интереса си. Има потенциал за по-добър достъп до продукти, като зехтин, праскови и така нататък. наистина ще има голяма полза, ако паднат митата. Това обаче е недостатъчно. Трябва да разгледаме и фитосанитарните пречки, които също пречат на достъпа, дори да няма мита. Това също целим с нашите споразумения. Осъзнаваме правото на всяко правителство да регулира в собствената си държава според публичния интерес. Това се отчита в отношенията ни с партньорите. Правителствата трябва да гарантират продоволствена сигурност на храните. Не обаче това е водещ интерес във всички държави. В някои случаи е възможно да се поддържа регулаторната рамка по по-ефективен начин, чрез помощта на търговските споразумения. Тази полза често е непряка. Просто трябва да има доверие между регулаторните органи от двете страни на океана. Ограниченията върху говеждото месо са добър пример в това отношение. Имаше напредък а, с Виетнам и други държави в това отношение. Приемането на принципа на регионализация в случай на някакви а, болестни епидемии а, също е от значение. В сета има ветеринарно споразумение с Канада, което бе прието преди изключването на сета, а сега стана част от това споразумение. По този начин ще се а, подобри търговията на а, различни растителни видове с Канада. На следващо място бихме искали да защитим географските указания, като а, италианския пармезан а, и уискито. Имаме списък с 25 продукта, имаме и такова споразумение с Виетнам и Корея за голям брой продукти. Същото се отнася за Колумбия, Перу, Южна Африка. Доста напредък отбелязахме и по отношение на тези държави. 11,5 милиарда е стойността на износа на продукти на Европейския съюз. А, ние получаваме, но също трябва да дадем нещо. За някои държави основната а, идея, а, която се крие за това търговско споразумение, е да получат достъп до вътрешния пазар. Други пък искат да получат достъп до селскостопанските продукти, които са а, важни за нас, понеже те са защитени. Това е напълно разбираемо. Разбираме тяхната позиция. Нашите търговски партньори нямат много селскостопански стоки, затова проявяват интерес. Всички а, сме поели ангажимент за защита на някои продукти. В случая, в който партньорите искат достъп до някой чувствителен сектор, се въвеждат квоти, които почиват на оценка на базата на прогнозите за съответния сектор. По този начин няма да застрашим прехраната на съответните производители. Това въжи и за преговорите с партньори, които изнасят продукти, които са важни за нас. Това е подхода ни е, в преговорите с Меркосур във връзка с говеждато месо, например. Това са важни за нас партньори. Няма обаче да поемаме ангажименти, които да не са в интерес на а, тези важни стоки. Проучването, което обсъждаме днес и което по-подробно се разгледа комисаря Хоган, разглежда 12 споразумение за свободна търговия. Това проучване излезе малко по-рано този месец. Там се казва, че подхода на Европейския съюз към търговските споразумения работи. В случай с Корея може да се види, че от влизането в сила през 2011 година на споразумението с 40% се е увеличил износа ни на селскостопански продукти, което означава, че се е удвоил износа на а, тези продукти на млечни продукти с 30%, на месо с 50%. Така че проучването доказва тази положителна картинка. Сектора като цяло ще се възползва от това споразумение. Ще има значителни печалби за млекопроизводителите и производителите на говеждо месо, а те минаха през много кризи през последните години. Това проучване показва също така, че някои други сектори могат да имат проблеми, което е храна за размисъл. И не забравяме това по време на преговорите. Економическите модели не винаги ни дават пълна представа за нещата. В проучването стана ясно, че това, което се твърди там, не може да бъде смятано за прогноза. Много трудно се правят прогнози за бъдещето. Поздравления за авторите на проучването, за отличната им работа, но да не забравяме, че все пак в това проучване си има своето ограничение. Трябва да се премахнат някои е, пречки по споразумението за санитарните и фитосанитарни мерки и да се защитят географските указания. Проучването на описва начина по който трябва да действаме с важните за нас продукти. Говорим за по-голямо либерализиране, но до там се свеждат нещата. Проучването е важно, повтарям, то може и ще бъде използвано, но то си има своите граници. Готова съм да обсъда и други свързани с търговията въпроси с вас днес. Благодаря ви отново за поканата. Благодаря, госпожо комисар. Много се радваме всеки път, когато долете при нас. Същото въжи и за комисар Хоган. Комисаря е по селското стопанство, заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми депутати. Искам да благодаря на председателя, на двамата председатели за уводните думи. Мисля, че трябва да говорим по този проблем. Дошло е времето за това. Бъдещата роля на търговията за нашата економика много се обсъжда. Както и ролята на търговията в нашата политика. Много се говори във връзка с изборите в САЩ за споразуменията за свободна търговия и доколко са добри те. Публикацията, която днес обсъждаме, показва каква полза може да извлечем от тези споразумения за свободна търговия. Искам да повторя в началото казаното от комисаря. Търговията с трети страни, с нашите глобални партньори подпомага сълското стопанство. Подпомага износа на напитки и храни, Международните пазари стават все по-съществени за доходите на фермерите и за тяхното нарастване. Комисаря заяви, че комисията има амбициозен дневен ред в тази връзка. Износа на сълскостопанска продукция се увеличи с над 5% през 2015 година. И това дава тласък на развитието в селските райони. Искаме обаче тази тенденция да продължи и има нужда от е, мерки в тази връзка. През септември се появи информация, според която нашия износ е на стойност някъде около 11,5 милиарда евро. Това е сериозно увеличение е, спрямо предходната година. Свинското, например, е, увеличението е с около 2 милиарда евро 480 милиона е износа на пресни плодове. Всичко това е от значение. Знаем, че за всеки 1 милиард евро под формата на износ се създават 14 000 работни места. Между другото, по-конкретно, износа за Китай на свинско месо, например, се оказа много полезен с оглед на руското ембарго. Европейския съюз е най-големия износител на селско-стопанска продукция и освен това ние сме големия вносител на продукти от най-развиващите се страни, най-слабо развитите такива, така че ние спомагаме и за развитието. Проучването което обсъждаме днес, се основава на няколко различни модели. Един от тях е създаден от научния център в Севиля, другия е създаден от Генерална дирекция селско стопанство на комисията. Има два теоретични сценария за търговията. Първо, по-амбициозният такъв. Пълна търговска либерализация за 98% от продуктите и сериозно намаляване на митата за останалите продукти. А по консервативния сценарий пълна либерализация 97% от продуктите и а, за останалите 3% 25% намаляване на митата. Прави се преглед на това какво ще стане до 2025 година, в случай, че са сключени всичките 12 споразумения, които се обсъждат в документите за да сме наясно. 12-те споразумения, които се разглеждат в проучването, са между Европейския съюз, Австралия, Канада, Индонезия, Япония, Меркосур, Мексико, Нова Зеландия, Филипините, Тайланд, Турция и САЩ. Проучването е доста солидно. То е отнело 6 месеца. Трябваше естествено да се съберат необходимите данни за него, но това не е прогнозна информация. Всичко, което ще се случи, ще зависи естествено от характера на сключените споразумения. Много от нещата, които ще се случат, ще зависят от намаляването на митата и от отстраняването на нетарифните бариери. Знаете, че за някои чувствителни продукти ние имаме така наречения защитен интерес. Естествено, не трябва да разкриваме и пред нашите партньори в пълна степен нашата позиция, позицията на Европейския съюз. Моделите, които са в основата на проучването, дават някои подробни резултати за конкретни стоки, като захарта, млякото, свинското месо. За млякото и за свинското, според поручването, има е, бляскаво бъдеще. Говори се за цените, за производствените цени, за тяхното нарастване. Що се отнася до Овчето една трета увеличение, 9% за цените. За млякото на прах цените могат да се вдигнат с цели 16%. Има положителни тенденции за свинското, що се отнася до азиатските пазари. Много ползи ще има за сектора на зърнените храни, особено пшеницата. Същото въжи и за напитките и виното. По отношение на говеждото, в Европейския съюз имаме намаляване на цените и на производството. Ориза също е чувствителен сектор, когато разговаряме с нашите азиатски партньори. Пилешкото месо, там цените се увеличават. Достъпа до европейските пазари за нашите партньори е изключително важен. Проучването казва съответно, че има сериозни основания да заложим на ОСП. ОСП, която да е солидна и добре функционираща. Както каза комисар Малмстром, следва да се гарантира едно устойчиво екологично производство, което не подлежи на измененията в климата. Трябва да се обърне внимание на глобалната конкуренция, да се търси добавената стойност на селското стопанство. Селското стопанство в Европа извлича голяма полза от географските указания. Те дават допълнителни възможности за справяне с различни санитарни и фитосанитарни мерки. Много от проблемите в тази връзка датират от дълго време и е трудно да се справим с тях. Комисар Малмстром каза, че трябва да се справим с проблемите, за да не се стигне до пречки и барери пред търговията. Как да стане това? Чрез ангажиране, чрез разговори с нашите партньори. В много срещи, които провеждам на различни места по света, аз говоря точно по тези въпроси и разговарям с нашите търговски партньори за търговските бариери. Няколко думи за премахването на нетарифните бариери. В светлината на руското ембарго, комисар Малмстрем и аз положихме много усилия да постигнем напредък по отношение на нетарифните бариери, особено във връзка с санитарните и фитосанитарните мерки. Продължаваме да работим на различни е, форуми, в контекста на СТО, в контекста на различните мисии. Посетил съм Мексико, Колумбия, Виетнам, Китай, Индонезия. Всеки път се срещам с е, нашите партньори. Е, и ето тези срещи наистина е, показват, че има полза от тях. Китай премахна някои изисквания във връзка с говеждото месо. Е, Япония вдигна забраната си за вноса на, на говеждо от 7 държави членки. Е, виждате, че има основания да приканим Япония да отвори пазара и за други държави членки. Що се отнася до, до Колумбия, в миналото одобрението за внасяне на плодове и зеленчуци от някои държави отнемаше две години, сега отнема два месеца. Тук мога да спомена БГ като положителен пример. Виждате, че всички тези посещения представляват една отлична възможност за бизнес взаимодействие – така че, господин председател, в заключение трябва да кажа, че съм убеден, че търговията е от съществено значение за развитието на селското стопанство и както председателя Юнкер спомена, тя е много важна и за създаването на, на работни места и за целите на комисията. Комисията работи активно за да гарантира равнопоставеност за всички износители и за това да има мерки за премахване на различни бариери, например свързани с санитарните и фитосанитарните мерки. Мисля, че подобни дебати като днешния са много полезни с цел да обсъдим как да разширим търговията и да се отворят пазарите. А що се отнася до съществуващите търговски споразумения, знаете, че една от техните цели е да се насърчи доброто управление и устойчивото развитие. Мисля, че всички имаме интерес от това да не губим пазарен дял в нашите страни партньорки и всички искаме да търсим нови възможности за генериране на растеж в сектора на сълското стопанство, растеж, който да се основава на засиленото търсене. Благодаря, казва председателя. Ето зададохте общия тон на разговорите. Председателите на политическите групи приеха следната процедура. Първо ще дадем думата на координаторите от двете комисии. След това ще чуем отговорите на комисарите. И след това ще имаме втори кръг. Ще дадем думата на другите колеги и ще караме по системата пинг-понг. Един а, въпрос или изказване от комисията по селско стопанство, един от комисията по търговия. Най-важното тук е че даваме една минута и половина. Една минута и половина на всички. И ние ще следим много стрикно за времето. Координаторите, естествено, те са в първия кръг, ще видим какво ще стане. Пределно ясно е, че ако искаме да дадем думата на максимален брой колеги, то трябва да проявим голяма строгост що се отнася до времето за изказване. И така, имаме 16 координатора. 16 координатора. 8 и 8. Пределно ясно е. Може би не всички искат да се изкажат, може да се случи и това. Една минута и половина на човек. Първо, господин Валенса от Комисията по търговия, от НП. Uh, благодаря, Не, не очаквах, че ще получат думата първи. Благодаря ви за което. Имам определени резерви към това проучване. Смятам, че за бъдеще а, то може да бъде подобрено. Едно от нещата, които ме карат да се съмнявам в неговите качества, е, че то не взима предвид а, ефектите на търговските споразумения, ако те се приложат а, провизионално. Имам предвид на а, споразумението с Украина. То предвижда тарифни квоти в а, а, премахването на тарифните квоти в рамките на 5 години. Чудя се защо тук не става дума за отражението върху селско-стопански стоки в определени а, а, селско-стопански сектори в съседни страни, като например моята. И втория ми въпрос. Той е свързан с нетарифните бариери. За мен все още има нужда да се анализира ситуацията, защото такива бариери имат голямо отражение и ограничават търговията. Благодаря ви. Е, Нека да спазваме времето за изказване. От името на ЕНП колегата има думата. Благодаря на двамата председатели. Благодаря и на комисарите. Сега и нашата група ще се изкаже. Десет години. Вече много време аз се занимавам с тази проблематика. Ние, фермерите, сме зависими от търговските споразумения. Когато едно търговско споразумение е добре направено, то е в наша полза ние имаме добри продукти. През 2003 година имахме най-добрите сирена, имаме най-добрите вина, имаме добро месо в Европа, не се страхуваме от международната конкуренция. Но аз се страхувам, че в крайна сметка а, земеделските производители биват стъпкани Госпожа Малмстрем говореше за това какво се забранява и какво не се забранява. Има определени а, продукти, които не можем да изнасяме. В а, Европейския парламент и в Комисията Агри през 2010 година в споразумението с Меркосур ние взехме важни а, решения. Имаше 500 изменения във връзка с защита животинската защита и други подобни въпроси. А сега господин Пабло де Кастро. Благодаря. Благодаря и на комисарите за този важен дебат. Трябва да припомним още веднъж, че Европейският съюз е първият износител в световен план на земеделски продукти. Ние сме пред Съединените Американски щати. Това е свързано и с позицията на комисарите, такава каквато я чухме днес. Ние се нуждаем от а, растеж а, и високи квоти. Това дава възможност на съответните предприятия от този сектор. Географските указания са много важни, както каза и господин Хоган. По този начин ние защитаваме европейските производители. В споразумението с Канада има 170 признати географски указания. Това е много. Възможно е резултатът от споразумението с Канада да бъде постигнати в други споразумения, които в момента се преговарят. Uh, A comment first. I absolutely agree with the... Благодаря, господин председател. Съгласен съм с това, което казаха двамата комисари. Всяко отваряне на пазарите трябва да бъде придружено от съответно пропорционални мерки. Когато влезе, например, споразумението СЕТА в сила – ще, ще имаме а, големи възможности за износ към Канада. Два въпроса имам. Понякога се притеснявам, че някои наши търговски партньори се опитват да така, минат по тънката лайсна. Нека да ви дам пример. Виетнам ам, имат временно, се борят за временно споразумение, при което върху вино и алкохол да има 0% мито, от което а, те ще имат голяма полза, така че не можем да позволим това. При корейците пък акцизите върху а, уискито е спорно, защото а, е необходимо да се променят митническите процедури. което обесмисля постигнатите промени. Опитвам се да кажа, че а, трябва да договаряме нещата така, че да сме сигурни, че партньорите спазват ангажиментите. Благодаря, господин Никълсън. Uh, благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам двамата комисари и да благодаря за това проучване. Приветствам го. И си отбелязвам, че наистина изглежда като споразуменията да са а, полезни в доста отношения. А, изключения правят сектора за червено месо. Трябва да бъдем реалисти и да си дадем сметка, че само споразумението с Меркосур може напълно да унищожи нашата, а, нашето производство на месо. Само заради това, че някои а, сектори се справят по-добре, не означава, че трябва да провеждаме политики, които тотално да убият другите. Като се концентрираме върху економическите а, последици, ние пренебрегваме културните и социалните последици в тези сектори, особено в селските райони. В много а, райони на Европа селското стопанство е нещо, което стикова общностите, заради което те съществуват. Такъв е случая и с животновътството. И наистина смятам, че селското стопанство а, ще бъде така заметено на страна а, по време на преговорите за тези търговски споразумения. А, при ТПТИ беше а, такъв случай. Сега ще прекратим ли там работа? Uh, господин Одер. Благодаря, благодаря на комисарите за това, че стоите зад търговските споразумения и преследвате ползи за Европейския съюз. В същото време смятам, че трябва да а, си признаем пред какви предизвикателства сме изправени. Има голям скептицизъм спрямо тези търговски споразумения между Европейския съюз и други части на света. Нека само да погледнем какво се случи с СЕТА. Това беше определено най-така дискутирания а, процес по търговско споразумение, мисля, че изобщо. Много съпротива имаше спрямо ефектите за околната среда, хората са изключително скептични. САЩ сега искат да прекратят ТПТИ. Германия също а, имат, оказват се да не говорим за а, Франция. Така че въпросът е, работи ли комисията по някаква стратегия, която да обърне внимание на тази тенденция? при която търговско споразумение се превръща в мръсна дума. И какво можем да направим ние, за да помогнем в борбата ви срещу такава тенденция? Благодаря а, от комисията Инта, госпожа Тошар. Well. Благодаря. Радвам се, че имам възможност да а, свържа тези две така важни области търговия и селско стопанство. Естествено, трябва да вземем предвид отражението на споразуменията върху всички сектори. Сигурно а, няма да се изненадате, ако ви кажа, че картинката не е черно-бяла. Действително има големи а, възможности, които се откриват пред нас. За мен даже изненадващо големи. Особено в а, секторите, свързани с млечната индустрия, а, с а, винарската индустрия географските обозначения и така нататък. Но това не означава, че трябва да си затворим очите за уязвимите продукти. Това а, означава единствено, че трябва да предприемем съответните мерки и разпоредби. Има нещо интересно, което вече се спомена от Йенс. Това е липсата на доверие у хората спрямо последиците. Водят се много а, дискусии с националните парламенти за сета, които ни дават възможност също така да а, придобием представа за цялостната картинка и отражението на а, едно такова споразумение върху цялата картинка, както и въобще кой а, се занимава с всички тези сектори, т.е. ако трябва да се предприемат някакви а, мерки, кой трябва да се погрижи за тях и какви биха, мигли, биха могли да бъдат отрицателните ефекти от глобализацията. На национално ниво парламентите трябва да а, са наясно, че те трябва да вземат мерки в собствените си страни, за да неутрализират негативните ефекти. Благодаря. Inter... За ГУЕ от комисията Инта имате думата. Voorzitter, ik wil mijn collega's van Agri graag waarschuwen voor de gevolgen van verdragen. Dames en heren, met dit soort verdragen gaan we een concurrentieslag. Благодаря. Искам да а, ви предупредя за опасностите, които крият търговски споразумения като СЕТА и ТПТИ. Големи са тези опасности. Аз отидох в един кооператив, кооперативна ферма в Хронинген, в Нидерландия, където има голяма безработица. Ако ТПТИ бъде прието, те ще трябва да се конкурират с огромни производители. Говорих и с хора, представящи Брабант. Те ще трябва да се конкурират с компании, които трябва да инвестират много по-малко в благосъстоянието и здравето на животните. Същото въжи и за различните правила, свързани с а, а, ГМО. И затова има съпротива от страна на хората. Съвсем логично е. Водим също така диалог и с а, синдикатите и професионалните организации. Те цитират проучвания на пазара на месо, според което семейните ферми в Европа ще трябва да се конкурират с огромни мултинационални компании. Както винаги в подобни случаи, ще пострадат най-вече потребителите и малките предприятия – не знам дали сте чели такова проучване, дали сте го чели и какви са вашите изводи, ако е така. Лидия Сенла Родригес. Госпожа Родригес има думата. Аз президенте. Благодаря, господин председател. Когато слушам комисарите Малмстрем и Хоган, Първото, което ми идва на ум е, че живеем в паралелни светове, които са много различни. Вие живеете в света на финансовите акули и на бизнеса. Вие виждате само пари, количества пари. Аз живея между селени, между селско-стопански работници и като последствие от вашата политика, от вашата ОПС, те губят работни места, те са все по-уязвими. Бих искала, когато говорите за създаване на нови работни места, да направите баланс и честно да ни кажете колко работни места ще бъдат загубени. Защото тези споразумения за свободна търговия, които регулират всичко, за да се улеснят а, ниските цени, тези споразумения, с които вие нямате никакви резерви и разрушавате всички норми за защита на здравето и санитарната защита са срещу населението, срещу земеделските работници от а, страните, които са част от съюза и които подписват споразумението. Може би не си спомняте, за борбата на селените в Латинска Америка, които чрез своите действия спряха много от тези споразумения за свободна търговия. Моля ви да смените политиката сега. Бове. Благодаря, господин Бове от Зелените. Мадам ле комисия, месье комисар. Госпожо комисар, господин комисар, има един проблем още от самото начало. Сега за търговия ли говорим или за свободна търговия? Това са две различни неща. Така че нека първо да уточним това. Аз ще се спра на селското стопанство, тъй като нямам време да се спра на първия проблем, който изтъкнах. Ако ще говорим за говеждо и свинско месо и за износ на такова, само с поразумението с Канада вече десетки хиляди работни места ще бъдат загубени. Към това трябва да добавим и САЩ и Меркосур, което означава пълна криза за животновътството. И конкуренцията идва от кого? От големите предприятия, като Swissfield, които са филиали на Канада, а дружеството Майка е в САЩ, но собственик е Китай. Това няма нищо общо с селскостопанските производители. На следващо място, вие говорите за географски указания. Ами да ви кажа тогава, че когато 140 географски указания от 1400 са защитени, говорим само за 10% защита на географски указания, което означава, че вие направихте дискриминация между наименованията за происход, тези, които са защитени и тези, които не са. Вие а, по този начин действате незаконосъобразно. Това е в разрез с европейското законодателство. Не е честно нито за нашите потребители, нито за канадските. Благодаря ви. Благодаря. От EFDD госпожа Викинг. Е, Благодаря. Благодаря на комисарите. Ще бъда много кратка. Имам някои въпроси, които ще задам сега. Смятам, че тези споразумения ще са полезни за някои земеделски производители, не за всички. За да не се акцентира върху разликите, бих искала да ми да споделя следните размисли. Една точка, която почти не бе засегната. Какво се прави, за да се ограничи вноса на продукти на различни продукти, различни от оръжието. По отношение на Русия, правим ли нещо за премахване на ембаргото, защото вече доведе до много негативни последици върху земеделските производители? Географски указания, нещо, което беше споменато във вашите изказвания. Аз също мисля, че това, което постигнахме със сета не е достатъчно вместо да се постигне тази защита, ние не, не, не рискуваме ли това да бъде като а, таван, който никога няма да можем да прескочим? Какво правите, за да се справите с, а, с неяснотите? Благодаря ви. Um, Agri EFTD, John Stewart Agnew. Господин Агня. Добър ден, господа комисари. Ще говоря за протеините, тъй като те са и в ресора и на двама ви. 30 милиона генетично модифицирана соя внасяме в Европейския съюз. А комисията попита държавите членки дали желаят такава соя да бъде култивирана на наша територия, държавите членки казаха не, така че вие се държите лицемерно. Питам се колко устойчиво е това. Към това да а, прибавим изделката от Котону. Към соята трябва да добавим и рапицата. Ще загубим и този тип протеин селскостопанските производители имат проблеми с семената. На всеки 2-3 години виждаме все по-лошокачествен протеин и все по-слаба реколта. Това означава, че цените ще се увеличат до такава степен, че, както в Обединеното кралство, трябва да се насочим към изкопаеми горива. Това, което ме притеснява е, че зеленото лоби сега ще убеди световните власти, че трябва да се намали производството на соя в Южна Америка заради климатичните изменения. E uh, Благодаря. Филип Луазо е следващия. Господин комисар, госпожо комисар, това, което наричате договор за свободна търговия е споразумение за интензивна дерегулация. Тук имаме конкуренция между два различни модела. Това споразумение ще насърчи индустриализацията на селскостопанското производство. Говорите, че а, ще ли да се увеличат работните места. Според мен е невъзможно днес да се направи оценка на това. Това е пропаганда. Колко работни места ще изчезнат, докато чакаме? Колко са заплашени от изчезване? Едно американско проучване от 2014 година за ТПТИ предвиждаше през 2025 година да бъдат загубени във Франция 160 хиляди да бъдат загубени 160 хиляди работни места във Франция. Вие, господин Хоган, казвате, че това споразумение ще има положителен ефект. Така ли, че какви? Какъв положителен ефект? Говеждото месо е застрашено. ТПТИ или сета няма значение. Само ще се увеличи вноса от другата страна на Атлантическия океан – ще има по-ефтина продукция и по-низко качествена такава. А ние винаги сме се стремяли към качествени продукти. Да не говорим за руското ембарко, което ще унищожи нашите сълскостопански производители. Вие трябва да признаете веднъж за винаги тези вреди, които причинихте. Благодаря. Благодаря ви. Сега Едуард Ферран. Благодаря. Обезпокоени сме от графика, с който напредва сета, като че ли криете нещо от нас. Въпросът ми е следният. Канада прие една програма за 350 милиона долара за млекопроизводителите. А вие предвиждате ли да помогнете по някакъв начин на нашата месопроизводителна индустрия? На следващо място има проучвания, които го казват, че 50 хиляди работни места ще изчезнат във Франция, след като подпишем споразумението с Канада. На следващо а, място – Не трябва да подбиваме качеството на европейските продукти и да пожертваме това качество на ултара на свободната търговия. Благодаря ви. С това приключваме първия кръг от въпроси. Ще дам думата на комисарите за отговор. Максимум 10 минути за всеки един от вас. Сега ще започнем в обратен ред. Нека да започне господин Хоган. You, Благодаря, господин председател. На господин Валенса. Вие зададохте въпрос, свързан с Украина. Споразумението с Украина е включено в проучването. То е разписано там. И това се отнася за всички споразумения. Резултатите се представят за Европейския съюз като цяло, за да може да бъде по-опростена процедурата а, така анализираме нещата на Украина е взета в предвид. Необходимо е да направим надлежен анализ на санитарните санитарните мерки, за да имаме адекватна информация. Ще вземем предвид казаното от вас, но към момента не можем да измерим това, което желаете. Господин Дес, да, трябва да има равно третиране, баланс между екологията, стандартите в производството на хранителни продукти и така нататък. Господин Мартин упомена Виетнам, каза, че така се подкопават някои от постиженията ни. Ние обсъждаме въпроса директно с вьетнамските власти и а, те наистина мислят по въпроса мислят какво могат да направят. Всяка държава е суверенна и решава какво да прави с митата. Същото това не е случая с държавите членки в Европейския съюз. Един колега каза, че подкрепя споразумението, тъй като то ще създаде а, нови работни места. Господин Николсън, уверявам ви, че положението на производителите на говеждо и телешко месо е взето предвид, както и случващото се с Меркосур. Трябва да видим какви са амбициите на партньорите от Меркосур по отношение на говеждато месо. Уверявам ви, че това ще продължи да бъде чувствителна тема. Както госпожа Малстръм многократно е казала за ТПТ и в момента сме замразили а, темата, за да видим какво ще се случи а, в съда в САЩ. Какво ще бъде решението? Разбирам опасенията ви във връзка с а, търговията, но е важно да разполагаме с достоверна информация. Ние а, договаряме малко по-различно търговско споразумение. Нуждаем споразумение. Нуждаем се от адекватна информация и би било едно добро начало да започнем работа на база на тази достоверна информация. Не трябва да се стига до разпространяване на погрешна и невярна информация. Това се случва в някои държави членки. Трябва истината да излезе наяве, за да може хората да решават на базата на тази истинска информация. Госпожа е спомена, че държавите членки трябва да приемат коригиращи мерки с оглед на глобализацията. Да, това е в ресора на държавите членки. Те не често го правят в националната си политика. Не Европейския съюз трябва да прави такива коригиращи мерки мерки. Но да, корекции трябва да бъдат внесени. Госпожа Манюр спомена за малките и средни предприятия, които страдат от търговската политика. Аз се срещам с производители, с потребители от селскостопанския сектор. Всички те се вълнуват от качеството на селскостопанските продукти, от количеството, но производителността трябва да бъде устойчива. Трябва да гледаме към бъдещето. Именно това а, правим. Искаме да има висока проследяемост. И ние сме първи в това отношение в световен мащаб. Може да не се съгласите, разбира се, но ние играем водеща роля в това отношение. Това, което казвам във връзка с търговията, може и да не отговаря на вашите виждания, но 56 милиарда са отделени за сълскостопанските производители всяка година. По време на следващите преговори през януари 2017 година ще включим и този аспект. Всеки може да се включи в публичното допитване. Изненадан съм, че сте против подкрепата за увеличаване на доходите на селскостопанските производители. Ако имаме а, обвързани а, с производството плащания, ще се възпротивите. Държавите членки са тези, които решават с това отношение, не Европейския парламент или Европейската комисия. Ежедневно Южна Америка иска да сключим споразумение за свободна търговия. Държави като Колумбия, Перу, Еквадор, Чили искат да търгуват с нас. Така че вие явно говорите с а, по-различни хора, а не с тези, с които разговарям аз. Има много а, предизвикателства а, в селските райони. Те са свързани с процента на заетост. Необходимо е да защитим а, хората, като разбира се тези, които произвеждат говеждо и телешко месо, също се нуждаят от нашата подкрепа. Този сектор е важен. Ако отговорим на исканията на Меркосур и на САЩ, няма да можем да защитим тези интереси. Затова не се притеснявайте, няма да го направим. Не сме съгласни да отговаряме на всички искания. Географските указания. Да, имаше голям пробив и в това отношение. Може резултатите да не са напълно удовлетворителни, но все пак това е значително подобрение. Начина по който се справяме с ограничения внос е посредством тарифните квоти. Използваме тази система, която се оказа ефективна. Както станах комисар и се опитвам да намеря нови пазари за нашите стоки и в контекста на руското ембарко, наистина се опитвам да го направя, да намеря нови пазари за нашите стоки. 95% от износа за Русия сега бе пренасочен към изтока и към други части на света, включително и към САЩ, така че има значителен напредък. Заменихме този пазар през последните години. Да, стоеността е малко по-различна, но работим и по нея, придържаме се към стандартите си. И ако продължим да го правим, със сигурност ще се възползваме от нарастващото население е, на източните държави. Господин Агню, е, вие цитирахте а, цифри свързани с дефицита. Да, а, ние сме наясно с това. Може да се използва а, правилото, за да може да се сеят а, а, такива култури, но а, фермерите в Обединеното кралство не пожелаха да го направят. Така че може да уведомите сълскотопанските производители да използват тази възможност и да включат елемента свързан с околната среда в производствения процес. Разбира се, това няма да заличи факта, че е на лице дефицит и че трябва да внасяме от други части по света протеин – Но дори да се подобрят лицензите за внос на такива продукти, това а, продължава, това не елиминира конкуренцията за нашата а, индустрия. Господин Феран и господин Луазо говориха за работните места. и подкрепата за производителите на говеждо и телешко месо. Както знаете, ние произвеждаме устойчиво производство на говеждо и телешко месо. Ключовият елемент е устойчивостта. Трябва да се произвеждат и преработват продуктите по устойчив начин. А във връзка с загубата на работни места, последните цифри показват, че ще намалее броя на хората заети в първичния сектор, но ще се увеличат работните места в други сектора. 44 милиона души работят в селското стопанство. Броят на хората в селското стопанство в първичния сектор ще падне, но това ще се дължи на затрудненията на пазара, тъй като хората ще се пенсионират и заради други трудности, и заради консолидацията. Но увеличението с 1% добавена стойност, според мен, е, е доста кръстно кръстноречиво. Отлично спазихте времето. Сега дам думата на комисар Малмстръм. Благодаря. Благодаря за тези въпроси. Комисар Хоган отговоря на някои от тях. Аз ще говоря по другите въпроси. Естествено, въздействието на санитарните и фитосанитарните мерки е голямо, що се отнася до търговските споразумения. Комисар Хоган каза, че няма панацея, но ние се опитваме е, да, да видим какво можем да направим. И тук ни помага комисар Андрю Кайтис, тъй като има някои проблеми, които са по-значими от другите. Ние се опитваме да стигнем, е, да ни чуят е, третите държави. Много е важно да има равнопоставеност. Никой продукт не може да влезе на европейския пазар, ако е забранен. Това означава, че е забранено, например, да се внася говеждо, което е натъпкано с хормони. Точка по въпроса. Е, има закон за проследяемостта и третите страни трябва да го спазват. Имаме законодателство за хуманното отношение към животните, имаме законодателство за транспорта, то е задължително за нашите партньори. Е, всичкото законодателство, свързано с хуманното отношение, е задължително. Знаем, че понякога не можем да го наложим, но работим в рамките на международни организации. В рамките на СЕТА имаме работна група по отношение на хуманното отношение към животните. По отношение на географските указания – Имаме 1400 такива в Европа. Те остават такива каквито са. Когато преговаряме с трета държава, държавите членки ни дават списък на най-важните за тях продукти, що се отнасят до износа. Много от географските указания и продуктите, свързани с тях, не се изнасят. Тоест, ние имаме списък с приоритети. Някои имат по 50-60, понякога успяваме в рамките на една държава, трета страна, да имаме около 60-70 и това си е голямо постижение. По отношение на корейското уиски, <laughs> поправя се оратора, <laughs> естествено не корейско уиски, а само уиски. Разговаряме с корейската страна. По отношение на споразумението с САЩ. Току-що се върнах от там, разговарях с посланика. Разбираме, че трябва да се спре. Виждаме, че ще трябва да се направи преценка на настоящото положение. Вероятно ще има дълга пауза с оглед на новата американска президентска администрация. Много знаем, т.е. много малко знаем за приоритетите на Доналд Тръмп. Той много малко говори за ТПТИ и е единствено откъслична информация получаваме. Не знаем дали това е приоритет за него. Имаше въпрос за търговските споразумения и за ползата от тях. Ние в комисията се опитваме да гарантираме, че търговските споразумения са ефикасни, опитваме се да гарантираме, че те наистина са от полза за потребителите, за МСП, но не само. Опитваме се да гарантираме, че те са прозрачни, много залагаме на прозрачността. Съвета все още отказва да публикува някой от мандатите. Аз ви насърчавам, между другото, да оказвате натиск това да се случи. Ние продължаваме да работим в обстановка на максимална прозрачност. Освен това, искаме всички търговски споразумения да съдържат нашите ценности, а не само стандартите. Всичките наши ценности, свързани с високи стандарти на трудовия пазар, високи екологични стандарти и така нататък. Искаме да работим с държавите членки, с националните парламенти, за да постигнем повече в тази връзка. И смятаме, че държавите членки, когато дадат своето съгласие за конкретен мандат, са готови да се обърнат към съответните държави и да кажат, ето имаме такива и такива изисквания. Естествено, те могат да отидат и да кажат, ето, например, договорили сме се с Мексико и това ще е от полза. Какво имам предвид, когато казвам всичко това? Понякога активността не е достатъчно висока. Всички трябва да работят активно и да разпространяват информация, за да може да привлечем хората на наша страна. Естествено, има и губещи от глобализацията, но много често тези загубени работни места не са поради търговията, те са поради роботизацията, например. В един глобализиран свят винаги ще има губещи и ето защо трябва да имаме инструментариум, за да може да обучим хората, да могат да си намерят нова работа. Част от тази дейност може да се свърши на европейско ниво, много от работата трябва да се свърши на национално ниво, координацията трябва да се подобри. И накрая има различни доклади относно въздействието на ТПТ или СЕТА. Повечето от тези доклади показват почти едно и също. Ще има увеличаване на растежа на инвестициите и на на работните места. Има едно конкретно проучване, за което вие говорите, но то подлежи и е използвало съвсем различна методология, такава, която никога не е използвана при оценката на търговски споразумения. И едва ли сериозните учени ще повярват на, на подобно а, проучване. Ние знаем, че търговските споразумения водят до създаването на нови работни места. Споразумението с Корея, например, доведе до нови 250 хиляди работни места в Европа. Има увеличаване на възможността за износ на селско-стопански продукти. Всичко това е от голямо значение. Е, в миналото сме ставали свидетели на това как е, други споразумения също водят до работни места. Ето защо историята е на наша страна. Естествено, не всяка държава и не всеки отрасъл ще извлекат една и съща полза. И ето защо държавите членки трябва да се обърнат към уязвимите лица и да им помогнат. И това трябва да стане на ранен етап. Това се опитваме да направим и ние в Европейския съюз. Мисля, че комисар Хоган отговори на другите въпроси. Благодаря. По отношение на втория кръг ще предам сега щафетата на моя колега-председател, господин Шикерски. Много благодаря уважаеми колега, председател. 30 човека са се записали. Ще дам по една минута на всеки. Господин Зулу ще е първия. Е, благодаря много, господин председател. Благодаря ви. Благодаря на комисарите. Аз не съм голям привърженик и не съм толкова ентусиазиран относно а, тези търговски споразумения. Причината за това е, а, се дължи на причините, които вие казахте. Госпожа Маумстрем каза, не всички държави и не всички участници ще се възползват и ще имат ползи от а, тези споразумения. Очевидно на нас не ни харесва този начин за справяне с въпроса. Знам, че Европейския съюз е основен износител на земеделски продукти. Ето защо ние трябва да мислим за всички граждани и за всички фермери. Поради тази причина се нуждаем от нови, от нови форми, които да защитават всички фермери. Тук говорим за 30% от продуктите, но какво се случва с останалите 70%? Трябва да не трябва да бързаме и да сключваме споразумения, независимо от това какво ни струва. Трябва внимателно да действаме и да подобираме секторите, примерно сектора на виното, географските оказания и така нататък. Господин председателят прекъсва един въпрос към господин Хоган. В дългосрочен план, каква е нашата визия за вътрешното потребление и за производството? Благодаря ви. С вас запроша. Господин Шулц. Thank you. Um, first of all, I... Благодаря. Радвам се, че има подобно проучване, защото е, няколко пъти сме искали да има проучвания с хоризонтален характер, които да сравнят различните споразумения. Мисля, че интереса на обработвателната индустрия е различен от интереса на фермерите. Например, увеличение износ на сирене не автоматично води до средствата, които се генерират. По-настоящем е, споразуменията са добри най-вече за преработвателната индустрия. Така че как да помогнем на самите фермери, на, на производителите. И втория ми въпрос. Според поручването, основните продукти, които се засягат са пилешкото, говеждото, захарта. Има продукти обаче, които не се споменават. Какво да кажем за Украина и за яйцата, например? Яйцата от Украина сега се изнасят в Европейския съюз. Как да попречим да няма излизане на производители на яйца, например, от пазарите? Еранс Гарсия. Sí, muchas gracias. Благодаря много. Истината е, че в а, това теоретично изследване не сте взели предвид някои мерки, които извън либерализацията имат економически ефекти. Например, намаляването на нетарифните ограничения, санитарните, фитосанитарните мерки. Аз бих искала да има изследване за реципрочността. Всичко, което влиза в Европейския съюз, трябва да отговаря на същите изисквания, като продуктите, които имаме тук, защото в противен случай, като липсва контрол, тук влизат заболявания, каквито вече видяхме. Освен това, бихме искали да правите по-задълбочени изследвания, защото наистина е срамно да не разглеждате сектора на плодовете, на зеленчуците и техния ефект. Благодаря. Пани посела Рена, мадам Рена. Колегата Дана. Merci. Euh, moi j'aurais trois, trois points, euh, non, plusieurs points à faire. Un, euh, on fait souvent la... Госпожа Арена, имам няколко въпроса. Говори се за Южна Корея и това става много често. Госпожа Малмстрём каза, че сме постигнали положителни ефекти с това споразумение, в частност за големите сектори, финансов, химически сектор, които са наистина представени задълбочено в това споразумение. Те са в полза на големите предприятия и не толкова в полза на малките и средни предприятия. За мен това е точка, която трябва да бъде спомената. По отношение на споразумението с Южна Корея трябва да видим екологичните фактори. Какво е вашето мнение по този въпрос? По отношение на синдикалните права, има ли някакъв напредък? някакъв прогрес. И вторият коментар. По отношение на а, споразуменията, по-голямата част от тях, като това с Южна Корея, са в полза на нас държава, примерно Великобритания. А сега с Брекзит, това взето ли е предвид? По отношение на сета, говорим за географски указания. 10% от тях са засегнати. Какви са последиците от това и контролът над хормоните. Това е последният въпрос във връзка с говещото месо. Аз се страхувам, че в Европа ще възникнат а, такива скандали. Комисарият прекъсва сега господи, господин Данте. Благодаря ви. Благодаря ви. Световното богатство се увеличава, така че Европа трябва да гледа към нови пазари. Струва ми се, че споразуменията са интересен метод а, за действие, но като че ли селскостопанското производство стана разменната монета. Оценката на въздействието, която ни бе предоставена, не взема предвид вече сключените договори. Струва ми се, че а, сключените вече договори трябва да бъдат а, също взети предвид към тези, които възнамеряваме да сключим. Относно месото, резултатите, които се показват тук, са много по-низки от тези, до които стигнах аз. Търговския баланс ще е, бъде на минус 3 милиарда и 500 милиона евро. Е, ще има ли начин да компенсираме селскостопанските производители? Това е в случая с споразумението с Меркосур. Е, Благодаря и на двамата комисари. Два въпроса. Първия. Търговските споразумения се оказват много положителни като цяло за селското стопанство, особено за сектора на млякото и за свинското. Говеждото обаче е проблем. С оглед на всичко това, в следващия вариант на ОСП. Комисията ще се опита ли да внесе малко повече разделна помощ, не помощ за говеждото, или ще се опита да намери стимули за фермерите в по-необлагодетелстваните райони, за да диверсифицират те онова свое производство? Комисар Хоган говори за справянето с руското ембарго. 95% от износа сега е намерил нови е, пазари. Радвам се, че сте посетили Индонезия неодавна. Там живеят 150 милиона души. Какви са възможностите? И какви оценки трябва да направим на възможностите в тази страна? Господин Тарабела. Госпожо комисар, господин комисар, нека да говорим за проучването, което цитирахте. Това проучване а, казва, че ще има трудности за ориза, за червеното месо, за птиците или производството ще намалее или цените ще намалеят. И това ни кара да се питаме. А за млякото се твърди, че ще има печалба, но това не е вярно от 2 до 7% ще се увеличат цените за млякото. А знаете ли, че 25 цента се плащаха на производителите в момента, в който се правеше това проучване? Това е много под производствената цена, така че тук напълно ни заблуждавате. Да ви задавам въпрос, госпожо Малмстром, няма смисъл, защото вие си оставате убедена във вашата си ултралиберална сигурност, при положение, че е явно, че това споразумение ще се отрази пагубно на някои отрасли. Има споразумения с Африка, които скоро ще трябва да гледаме в Европейския парламент на пазара. В Дакар изнасяме в момента излишъка си на цена, която а, а, подбива цените на местните производители. Вие гордете ли се с това? Гордеете ли се за това, че всички тези търговски споразумения а, вредят на населението, а вие твърдите обратното? Господин Такола. Благодаря, господин председател. Общото въздействие на търговските споразумения върху селско-стопанските продукти е нещо много важно. То е важно за дългосрочната ни търговска политика. Имам конкретни въпроси. Повечето от тях вече бяха зададени от колегите, значи няма нужда да ги повтарям. Имах въпрос, например, във връзка с антимикробната резистентност или санитарните и фитосанитарните мерки. Само ще добавя към времето, няма да добавя нищо към дебата. Благодаря. Госпожа председателя Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисарите. Доклада потвърждава ли нашето виждане, че има причина за тревога по отношение на говеждото? Какво смятате вие по този проблем в комисията? За мен това е много важно. Какво да направим с това познание, което имаме сега? Е, комисар Мамстрем каза, че има пропуски в анализа за нас е много важно да получим информация. Ако не друго, сега повдигаме въпроса. Искам да разбера какво ще е въздействието. И накрая много се говори за свободната търговия. Председателя Юнкер не каза ли обаче и честна търговия? Тук не става дума само за свободна търговия. И накрая говорите за е, механизми за защита на търговията там, където пазарите не работят. Тоест, тогава трябва да може да се намесим. Може ли има нещо подобно в сектора на селското стопанство? Госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Бих искала да задам два въпроса, които не бяха обсъдени тук. По отношение един въпрос към господин Хоган. Европейските стандарти по отношение на здравеопазването и хранителната безопасност, както и предохранителните мерки, стига и води до премахването на много активни вещества, които са част от фитосанитарните а, препарати, с които се обработват а, растенията. Фермерите са изправени и пред това предизвикателство. Ние имаме проблеми с финтазон и други препарати. И вторият въпрос. В изследването се говори, че оризът е един от продуктите, които са най-засегнати. Какво ще направите за защита на този сектор и защо не се вни... обърне внимание и за плодовете, зеленчуците и зехтина, земноморските продукти? Благодаря. Thank you, uh, Mr. Um, commission... Благодаря, господин председател комисар Хоган, вие придавате политически характер на споразумението и това особено се личи в а, а, преговорите между които предстоят между Европейския съюз и Обединеното кралство. Според вашите цифри в 2000, през 2014 Обединеното кралство е изнесло продукти на стойност 16 милиона. Милиарда, прощавайте. А, тук говорим за 60% от ирландско а, месо. Много голяма част от продуктите в произведени в Северна Ирландия обаче се остават на вътрешния пазар. Как можем да гарантираме на нашите селско-стопански производители – че те ще успеят да се преборят с контекста и да а, извлекат ползи от споразумението. Благодаря ви. Присъединявам се към благодарностите на преждеговорившите. Тези проучвания отговарят на питанията на селскостопанските производители. Те смятат, е, че тази надпревара в сключване на споразумения се случва без да се взима предвид интереси им. Да, положително е споразумението, но някои сектори ще бъдат изправени пред допълнителен риск. Добро търговско споразумение е е това, което дава възможност за отваряне на пазара, като същевременно бъдат предпазени застрашените сектори. Няколко резерви имам аз. Като че ли ам, сектора на плодовете и зеленчуците бе забравен. 12 споразумения са били обект на анализ. Спомням си споразумението с Марокко и начина по който то се отрази върху доматите. А, каква. Направили сте оценка на цените? Как ще се отрази това на цените на подвете и зеленчуците? Мисля, че такава оценка не е направена. Какво ще се случи с всички тези сектори, които ще пострадат от това споразумение? Тези сектори е, не виждат никакъв отговор и в ОСП. Благодаря. Voorzitter, we kunnen kort zijn over de gevolgen van vrijhandelsverdragen. Ze zijn een ramp voor dieren. Благодаря, господин председател. Накратко за последиците. Абсолютна катастрофа и за хората, и за околната среда. Производството ще се вдигне – Нашата планета обаче не расте заедно с него. Регионалните правителства, хората, животните, те не могат да участват във всичко това. И за мен е срамота, че Комисията по селско стопанство също не, не взима участие. Ние сме оставени на страна. Какви ще бъдат ефектите от сета за селско-стопанския сектор? очевидно не е добри, така че как можем да сме за? Трябва да гарантираме, че не изоставяме своите собствени селски стопани. Смятам, че търговските споразумения могат да бъдат положителни в много случаи. А, но в обобщен вид искам да кажа, че последиците, отрицателните последици от споразуменията винаги се заплащат от фермерите. И в Канарските острови, например, на периферна зона, откъдето съм аз, винаги фермерите са най-силно засегнати от отрицателните последици от тези споразумения. Има предпазни клаузи, но вие знаете, че те не винаги са ефективни. Така че аз искам да попитам дали ще положите усилие за да изработите преди подписването на тези споразумения изследвания за тяхното отражение върху периферните райони. Господин Ненков. Уважаеме господин Хоган, няма да скрия притесненията на производителите в сълскостопанския сектор в моята страна България, но знам, че подобни съображения имат и производители в други държави членки. Малките и семейните ферми, както и младите фермери, няма да са в състояние да отговорят на допълнителната конкуренция, която ще навлезе в Европа. Няма какво да се залъгваме, канадското земеделие има голям потенциал за ръст, вземайки предвид размера на Канада 35 милиона граждани и на Европейския съюз над половин милиард. Така че отварянето на европейския пазар ще помогне на техните производители, а ефектите върху европейските са почти сигурни към загуба. Споразуменията за свободна търговия увеличават сегрегацията между економическите центрове и периферията – според експерти, сета ще засили тази тенденция и цената за това ще бъде платена от европейските земеделци. Според оценки на експерти, хиляди работни места в Европейския съюз, включително в сектор земеделие, ще бъдат загубени, ако сета влезе в а, сегашния си вид. Как можем да убедим, а, как ще убедите милионите малки европейски производители от Пан посел периферните и неговите, Фланаген. Че, новата, а, че новата канадска конкуренция ще бъде добре за тях. Пан Посел Фламаген. В началото казахте, че сме забравили сълскостабанския сектор. А, но как може нашата комисия да не излезе със становище по сета. Как можахме ние да игнорираме селско-спанския сектор? Господин Хоган каза, че е важно да имаме е, надежна информация. Аз съм съгласен с вас. Е, начина по който водите е, преговорите е пряко свързан с този въпрос за ТПТИ. Аз отидах в е, заседателната зала за четене и се едно трябваше да мина през Берлинската стена за да получа тази достоверна информация. Аз бих казал, че това не е никакво постижение. Лесно е човек да получи добра информация, ако не му се откаже правото да снима. Тази адекватна информация и достоверна информация не може да достигне до никого променете начина по който водите преговорите. Това е съвета ми. cu toții știm că este foarte important uh, pentru... Благодаря, господин председател. Всички знаем, че за сълскостопанските производители е важно не само да произвеждат повече, но и да продават на по-добра цена. Въпреки всичко, което казват колегите, споразумението е добро. Износа е на стойност 11,5 милиарда износа от Европа. Имате ли някакви цифри за вноса, защото той също е важен? Това са цифрите в годишна стойност. Тези 11,5 милиарда трябва да ги разпределим между различните държави членки. Всъщност, как се получава тази сума? Как е разпределена тя? между държавите членки? Какъв е приноса на всяка държава членка за този износ? Питам се, дали само западните държави изнасят или и източните държави са включени в тази стойност? За Китай и за Япония. Вие казахте, че 7 европейски държави могат да имат а, договори с а, Япония и Китай. А както и въпроса с другите? Държави. En de agrarische sector in Nederland, het merendeel is voor het verdrag van CETA. Dat is de werkelijkheid in Nederland. En daarbij ehm, всички ние сме критично настроени към а, е, сета, защото не разбираме какво се случва. Господин Хоган, вие споменавахте няколко пъти устойчиви продукти. Пред мен е планът Юнкер. Говорим за 400 милиарда. Не, не е ли редно да ги инвестираме в проект, който ще реши а, нашите проблеми? Защото в Европа все още имаме много високи стандарти, които искаме да изнасяме. Въпросът е, че искаме също така да ги поддържаме. Става дума за нафта, за проблемите от 1994 година насам. За мен не е редно, че от 1994 година насам доста селско-стопански предприятия са затворили врати. Благодаря, господин председател. Вие говорихте за пътуванията ви. За мен това е един активен подход. През този уикенд и аз проведох среща с хора, участвали в делегацията и посланията бяха положително. По отношение на преработваните продукти, казват, че не би трябвало да се притесняваме но в изследването не са разгледани тези продукти. Виното е един от продуктите, които се изнасят най-много. Преработените продукти са тези, които се изнасят най-много. Не толкова колкото житото и други земеделски продукти, а по-скоро преработените. Нека да разгледаме сега и географските указания. Най-добре би било да защитим всички географски указания Германия. Но аз съм малко изненадан от ситуацията. Ако погледнете, изглежда, че съществува един списък и комисията винаги представя същия списък. Във всеки един случай е интересно да видим какви са географските указания. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Благодаря на комисарите. Мисля, че затворената економическа система, която царува в момента, е пълен провал. Затворените пазарни економики в днешните реалности нямат никакъв смисъл. Сега имаме приоритетни комуникация с Русия, но аз се притеснявам от качеството, не толкова от количеството, а от непреките разходи, свързани с земеделската продукция. Притеснявам се от екологичния аспект и бюрокрацията. В този смисъл, може би, трябва да преосмислим нашите собствени норми. Може би се нуждаем от нови идеи, от нови правила за околната среда, например защото се нуждаем от преразглеждане на тези напреки разходи. Благодаря. Благодаря, комисар Малмстрюм. Много пъти съм ви слушал. А, звучи ми а, като всеки друг път вашето изказване. Нека да споменем Доналд Тръмп. А, като аналогия, вие отказвате да слушате експертите. фермерите, гражданските обединения, малките и средни а, предприятия, всички, с които се консултирате, казват, че не сте на прав път. Тоест, вие сте като Доналд Тръмп, който отказва да чуе учените по отношение на климатичните изменения. Вие просто не а, приемате никаква чужда гледна точка. Не съм сигурен дали не е точно това, което отчуждава гражданите от европейските институции и от което се възползват хора като Найжел Фараш. Темата днес е толкова важна, кумулативният ефект от търговските а, споразумения – и това е вашия собствен доклад по тази тема, който праща послания. Ние можем да подкрепим фермерите или можем да подкрепим търговските споразумения, но няма как да подкрепим и двете. Чубен о важение слов. президент Трамп. Моля да внимавате какви думи използвате. Все пак господин Тръмп е на път да стане президент на една голяма държава. Благодаря, господин председател. Докладът е доста оптимистичен за европейското селско стопанство. Той разчита на асиметрични отношения между Европейския съюз и третите страни, с които са сключени споразуменията, като пазарите се откриват до еднаква степен. До момента обаче опитът ни с трети страни показва следното – ние правим отстъпки в сферата на селското стопанство за сметка на други сектори. Това не става ясно от този доклад. Друго нещо. Европейското селско стопанство трябва да спазва множество стандарти и задължения, свързани с околната среда, здравето на животните, климатичните изменения и така нататък. Което, разбира се, а, им навлича много разходи. Това също не се взима предвид. Окей, okay, пани посел Крупа. Дякую bardzo, пани przewodniczący. Госпожица Крупа. Благодаря, господин председател. Един въпрос. Той касае глобалната търговия. Какъв е според вас ефекта върху екол... околната среда и човешкото здраве от нея? Аз самата съм лекар. Виждам голям брой нови болести, които все по-често се проявяват, като например тумори и други заболявания, свързани с цивилизацията. Пример е също така устойчивостта към антибиотици. Има и нови видове от натравяния, от химикали, от пестициди от а, вещества, добавени към храните ни. Сега с а, споразумения като сета можем да очакваме навлизането на нови хормони и нови антибиотици. Говорила съм си с канадци, те казват, Ами добре, ние ще спрем производството, което съдържа подобни вещества в договора. Мислите ли, че така казва? Това би било абсурдно. Господин председател. Тук става дума предимно за износ. Това засяга най-вече млечния сектор по отношение на вашата версия за връзката с, външ... с вътрешния пазар, ние знаем, че имаме много повече компетенции и много повече защита на правата тук, отколкото в трети страни. И в други държави има експлоатация на деца, има различни фискални режими, така че трябва чувствителните продукти да бъдат защитавани най-вече в най-отдалечените региони. Господа комисари, аз бих искала да знам как гарантираме сигурността на нашите фермери пред нелоялната конкуренция. И накрая а при оценката на търговските споразумения трябва също така да се прави оценка и за най-отдалечените периферни, периферни райони. Благодаря. Няколко конкретни въпроса от мен. Защо за този текст не са използвани данните за САЩ? Защо меда и виното са извън обсега на, на това изследване? може ли да се говори за край на растеза и защо 60% от обработваеми от преработените продукти не са включени? Какво се случва с говещото месо, с свинското месо? Защо от изследването трябва да се премахне ефективността и производителността на нашите фермери? А, бих искала да получа още много-много отговори, но а, това е катастрофално изследване. То не е социално-економическо изследване, то е просто едно търговско изследване, една търговска оценка. И това е вашата грешка, госпожо Маумстрюм. Кой изготви това изследване? Струва ми се, че авторът казва, че ефектът за търговията е същия, както за земеделието. Не, не, говорим за съвсем отделни неща. Селското стопанство в крайна сметка губи. Това е разликата, господин Корал. Благодаря, господин председател. Тези споразумения могат да бъдат важни за економическото развитие, въпреки че са в полза на малцина – но като представител на Южна Италия, за мен е притеснително заключението относно кумулативното въздействие на тези 12 споразумения в земеделския сектор. Какво ще кажем на фермерите? Че през тези години те самите преживяха катастрофите от африканските споразумения. Сега пазарът е доминиран от а, мултинационалните компании. Какво да кажем на нашите земеделски производители? На тези хора, на които а, провинциалните а, органи и власти и им казват, че да, имаше защитни клаузи за споразумението с Африка, но в действителност те не функционираха. Това изследване не е достатъчно подробно, не взима предвид най-уязвимите сектори. Кой губи, кой печели? Това е моят въпрос. Бързо прошу, пани комисар, przepraszamy, wiem, że się pani spieszy. Благодаря ви. Най-напред ще чуем госпожа Малмстръм. Благодаря, господин председател. Ясно е, че проучването, което ви представихме, си има своите ограничения. Затова, господин Хоган и аз бяхме искрени с вас. Поради липсата на а, методология или поради липсата на опит, а, това е резултата. Но все пак е важно проучване, което ни дава индикации, които са полезни за начина по който трябва да сключим търговското споразумение. Очертават се някои чувствителни области и разбира се, ние ще продължим да вземаме предвид това проучване. То е едно от многото и си има своите ограничения. Търговските споразумения са важни за економическото възстановяване. 90% от, световни, от растежа ще дойде отвън, а не от Европейския съюз. Това няма да реши проблемите ни. Търговските споразумения няма да намерят отговор на всички въпроси, но те ще осигурят работни места, растеж и инвестиции. И нещо, което казах три или четири пъти. Това няма да се отнася за всеки го. Тези търговски споразумения няма да бъдат лекарството за економическата криза, през която минаваме. Ето защо е важно да се правят подобни оценки и проучвания, за да можем да видим кои са уязвимите сектори, за да може от по-ранен етап да се занимаем с тях. Чух няколко обиди по адрес на Тръмп, по адрес на неолиберализма. Не мисля, че това ще подобри разбирането помежду ни. Опитваме се да водим приобщаваща и прозрачна търговска политика. Може да не сте съгласни, но ние това се опитваме да направим. Както аз, така и комисаря Хоган заявихме, че ще има губеща страна от това споразумение и ще се опитаме да направим така, че на национално европейско равнище да има някакви компенсации, за да може хората да са готови за промяната. Но не трябва да се обвиняват търговските споразумения за загубата на работни места. Това се дължи на новите технологии, на цифровизацията, на роботиката – Нека да се снабдим с необходимите инструменти. Господин Тарабела, не съм съгласна с това, което казвате. Вие ни обвинихте в какво ли не. Това са споразумения с а, държави в Африка. Това са асиметрични споразумения. А, ние им доставяме достъп, оставяме им достъп до нашия пазар и те имат по-голям достъп, отколкото ние до техния. Идеята е да подкрепим целите за развитието. Търговията и развитието вървят ръка за ръка. Целта на тези споразумения е да се ускори регионалната интеграция. Тези споразумения бяха изработени в тясно сътрудничество с правителствата на тези държави – а, споразуменията бяха одобрени от националните им парламенти. Няма нищо незаконосъобразно. Примера, който дадохте с Дакар, не ми е познат. Може малко по-подробно да помисля за него, но едва ли грешката е в Европейската комисия. Опитваме се да адаптираме мерките в областта на търговията, за да може те да отговарят на новите предизвикателства на въпроса за износа. Някой от вас поиска цифри за износа и за вноса. Ще ви изпратим тези цифри малко по-късно, както и разбивката по държави членки. Госпожа Арена във връзка с големите компании, които са печеливши. Да, имаше много големи компании, които се облагодетелстваха, но имаше и много малки и средни предприятия. Относно споразумението с Перу, мога да ви кажа, че 1500 малки и средни предприятия от Европа за първи път получиха достъп до пазара в Перу. Стотици малки и средни предприятия получиха достъп до пазара в Колумбия. Мога да ви изпратя конкретни цифри. Така че това е много добра новина. Мисля да приключа до тук господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Ако сте се почувствала обидена в даден момент, бих искал да ви помоля да приемете моите сърдечни извинения. Не е било нарочно. Сега да чуем господин Хоган. Имайте предвид, че трябва да приключим в 19 часа. Вижте, ние не сключваме споразумение на всяка цена. Затова мисля, че проучването е важно. Добре е да знаем какви са различните сценарии, пред които можем да се изправим. Това са сценарии, които могат да възникнат, така че информацията е полезна. И е важно да имаме по време на преговорите. Много от вас не са прочели явно проучването. Аз обикновено започвам да чета проучването от обосновката му. Може би не сте видели, че параметрите, които се използват, са взаимствани от два модела. Ние не сме съгласни с заключенията на проучването. Мисля, че това отговаря на въпроса ви. Ние не се базираме на някакви предположения, а на факти. Ще изпратим бележка на всеки един член на вашите комисии, един документ от една страница, да кажем, в който ще ви опишем основната информация. Преработвателната промишленост, без спомената, заедно с селскостопанските производители. Вижте, както вие, така и ние се опитваме да работим по цялата хранителна верига. Не взимаме предвид това, което се случва само в световен мащаб. Разбира се, че вземаме предвид и това, което се случва в Европа. През 2017 година ще преразгледаме системата, за да видим какви решения можем да намерим на възникналите проблеми, включително и тези за преработвателната промишленост. Помните какво ви казах по време на изслушването ми за комисар? Казах ви, че ще се опитам да работя заедно с Генерална дирекция конкуренция и Генерална дирекция растеж. И ще имаме конкретни предложения с 2017 година. Съгласна съм с госпожа а, Гарсия. Гарсия. Основната цел, която преследват споразуменията за свободна търговия е да има реципрочност в отношенията. Правим наистина всичко възможно, за да се облагодетелстват и двете страни. А относно здравето на растенията, знае, че това е наболял въпрос в южната част на Европа. В споразуменията ни с Африка и Южна Африка – се предвижда специален режим на контрол, за да гарантираме, че вредители или заболявания няма да навлязат на европейска територия. Насърчавам държавите членки да бъдат бдителни и да извършват и да настояват този контрол да бъде извършван, защото това е в техния ресурс. Европейската комисия не може да отговаря за всичко, което се случва. Та в този случай отговорност носят държавите членки. Ние имаме споделена отговорност, за да гарантираме, че този контрол ще бъде извършен. На въпрос на госпожа Купър за антимикробн... антимикробната резистентност. В декларацията на Г20 за селското стопанство се включва този въпрос, което все пак само по себе си е напредък. Антимикробната резистентност, както и вредителите, са важна част от работата ни в това отношение. Разбира се, това е значение за околната среда. Mr. Tantan mentioned the, the, the problems that would arise from beef, and he's correct. Ако правилно разбрах, имаше въпроси за говеждото и телешкото а, месо. Още веднъж повтарям, че проучването имаше за цел да ни покаже евентуалните сценарии. Информацията ще бъде необходима за всички ни по време на преговорите. В проучването са взети предвид всички наши предишни споразумения. И това са просто сценарии. Като това не означава, че те ще се случат. Това са евентуалните последствия. Можем и да не се съгласим. Така че ще трябва да внимаваме за това, което правим. На въпроса на господин Кели за Индонезия. Да. 750 милиона е населението на Азия. Тези хора търсят нашите продукти. Тези държави се снабдяват с мляко, като съвсем наскоро навлязоха нови компании в Индонезия. Ще трябва да изчакам още 2-3 години, за да видим дали те ще намерят добър пазар там. Господин Тарабела, ако тези сценарии се сбъднат, това хич няма да ни радва. Но аз мисля, че госпожа Малмстрам отговори на въпроса ви. Някой попита какво ще правим с получената информация. Значението на това проучване е, че то ни информира за евентуалните последствия от споразумението. Госпожа Агилера, съгласна съм с вас, че селскостопанските производители преминават през трудни времена но трябва да гледаме търсенето и предлагането. Направихме го в млечния сектор и видяхте, че там нещата проработиха. Да, е, положението не се е оправило за фермерите, но все пак направихме крачка в правилната посока. Съгласна, съгласен съм, че трябва да защитим по-добре интересите на средиземноморските продукти. Бих могъл да ви предоставя повече информация за тези продукти, като ще включи и виното. Вижте, няма да обсъждаме Брексит тази вечер, нито пък която и да е друга. Нека да ви напомня, че Обединеното кралство взе решение да се оттегли от Европейския съюз, а не Европейския съюз реши да се отърве от Обединеното кралство. Така че, моля ви, нека да внимаваме. Хората внимателно обмислиха различните сценарии преди да вземат решението си. Заключение. Много въпроси ми бяха зададени. Сигурен съм, че по много теми никога няма да постигнем консенсус. Но едно е сигурно, това е добра сделка за Европейския съюз. Вие защитавате селскостопанските производители, околната среда. Сигурен съм, че и на тази стъпка ще гледате като на положителна. Стандартите за хуманно отношение към животните, социалните стандарти, трудовите стандарти са стандарти, с които можем да се гордеем. Мисля, че трябва да приключвам. Ами благодаря на всички за коментарите. Благодаря на всички представители на двете комисии. Това е от мен. Благодаря ви, господин и госпожо комисари. Очакваме обяснителната ви бележка с нетърпение. Изключително полезно заседание. Нека ви напомня, че някои от колегите от Инта работят заедно с колеги от Комисията по селско стопанство по въпросите за търговските споразумения. Господин Ланге поиска думата. Благодаря за доброто сътрудничество между Агри и Инта. Изключително ползотворна дискусия. Благодаря ви. Приятна вечер. Dziękuję. Rozumiem, комисия родица за zatwierdza też e, аз ви благодаря. Приемаме е, бележките от заседанието на координаторите. Следващото ни заседание ще се проведе на 5 декември. Благодаря ви. Господин Шикерски, любезно благодаря на преводачите. Благодаря ви. Приятна вечер.